приемат да бъде издигната кандидатурата им. Съставът на Европейският парламент може да бъде намерен в протокола на днешното заседание. С това приключваме днешното заседание в съответствие